Madame le Président. Председателя. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Добро утро, госпожи и господа. Заседанието е открито. Позволете да започна с кратко съобщение. Парламентът вчера реши да включи в дневния ред изказвания от съвета и комисията по отношение на економическата криза, което ще бъде последвано от изказвания на политическите групи. Съвета и комисията няма да присъстват на този дебат. Затова предлагам след консултации с всички политически групи според нашия правилник да изменим тази точка изказване на председателя на Европейския парламент за състоянието на разговорите по економическата криза, последвано от изказвания на политическите групи. Имате ли някакви коментари по това изменение в дневния ред? Няма. При това положение приемаме това изменение. И така продължаваме с е, устни въпроси към съвета и комисията за Европейското полугодие 2011 година. Първи извлечени полки. Давам думата за начало на госпожа Болс, като автор на въпроса. Имате дума, госпожо Болс, 2,5 минути. Right, that's, that's, sorry. Uh... Благодаря ви. Европейското полугодие е важно новаторско въведение за управлението на Европейския съюз. Синхронизират се календарите на многостранното наблюдение за фискалните и макроекономическите измерения по пакта за стабилност и растеж, също така по отношение на целите поставени за 2010 година при първи опит е, бяха внесени препоръки, прияти през юни от е, комисията. Целта е да се осигури предварително насоки, както по отношение на фиска, така и по отношение на структурната политика. През юли бяха прияти от е, съвета, след въвеждането някои изменения. Ролята на парламента е да гарантира максимална прозрачност и отчетност на европейско равнище. Европейският парламент е готов да проведе дебат дебат по тези препоръки, а също така в по-общ план да обсъди резултатите от първото полугодие. Тези а, въпроси към съвета и комисията целят да се подобри планирането за това полугодие. Съвета и комисията смят, дали смятат те, че са постигнати очакванията и според тях как трябва да се постигне усъвършенстване съвета смята ли, че измененията, които бяха направени чрез препоръките през юни и юли, са били достатъчно прозрачни? И дали се връщаме към старите навици, препоръките да бъдат разводнени от съвета, което ни кара да сме притеснени. Разбира се, те имат своето право да променят тези изменения, стига от това да е в съответствие с новата роля на парламента като гарант на прозрачността и отчетността в ЕСЕ в търсене на отговори за някои от измененията. Комисията смята да проведе по-подробно разглеждане на 17 ноември на тези въпроси. Комисията и съвета са вече поканени. Има и други въпроси, които парламента отправя, свързани с взаимодействието между различните средства. Националните програми за реформа, и също така програмата за сближаване и стабилност, които пък са задължителни. Оценка на ангажиментите, поети от държавите членки по отношение на европейското полугодие. Всички тези въпроси от ключово значение за подобряване на управлението на економиката на Европа в резултат на разразяващата се криза. Благодаря, госпожа Баос, благодаря ви. Сега Давам думата на другия автор, госпожа Береш, също две и половина минути. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, скъпи колеги, парламентът би желал да инициира е, важна дискусия по основните въпроси. Комисията предложи своите препоръки за първото полугодие като чрез е, е, пакета за економическо управление ние създадохме основния ориентир. Бе, имаше предложение и във връзка с економическото правителство. Ние тук в парламента се тревожим е, от факта, че има идеи за създаване на економическо правителство без економически парламент как демократичната дискусия ще може да се проведе в рамките на полугодието. Економическият дебат, особено в парламентарна обстановка, е основа за демокрация. Колкото повече е, се прави, толкова по-добре, но в никакъв случай не бива да се пренебрегват демократичните принципи и не бива да се поставя под въпрос парламентаризмът. Европейският съвет в неделя говори и по въпросите, свързани с европейското полугодие. Но е, Европейският парламент и националните парламенти не бяха споменати. Смятате ли, че това е реалистичен и правилен подход. Комисията се е задължила през декември да представи отчетите за е, последната година, когато поставите на масата нови предложения, трябва да кажете на каква основа сте разработили тези нови предложения, как е оценен предходния период. Освен това, ние питаме как в рамките на анализа на европейския семестър са заложени и се реализират целите на Европейската стратегия Европа 2020. Ние изискваме пълна прозрачност по отношение на измененията, които се предприемат във връзка с държавите членки и с специфичните за държавите членки препоръки. В противен случай тези изменения няма да бъдат законно съобразни. И какво представлява в крайна сметка документа, който ще представите през декември? Документ, с който ще се позабавляваме тук в парламента или истински ориентир, истински насоки за бъдещето, освен ако не желаете да създадете пакт Евро Плюс. Благодаря ви. От името на съвета господин Доминик. E, Добро утро, госпожи и господа. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да ви благодаря за въпросите, въпросите поставени от госпожа Берес и госпожа Болс. Днешните разисквания са първата възможност да споделим с вас опита си от оценката на европейското полугодие. Това е първата възможност да си извлечем някои заключения за бъдещето. Става дума за първоначална оценка, тъй като европейското полугодие все още не е приключило. То ще приключи, когато националните парламенти приемат бюджетите си. Тогава ще е и първата ни възможност да извършим цялостна оценка на процедурата. Тази процедура бе инициирана през януари 2011 година. Когато националните парламенти приемат бюджетите си, ще можем да анализираме процедурата, да преценим дали от нея проистичат допълнителни ползи за националните бюджети. Тогава ще можем да установим и в кои области може да се постигне по-добра синергия между економиките на държавите членки, както и по-добро обединяване около общо европейски приоритети. За момента не можем да си направим такива изводи. Едва след няколко месеца ще можем да преценим дали европейското полугодие е било ефективно или не. Първоначалните изводи, които можем да си направим е, че това бе една добра процедура, която бе взета много насериозно от националните парламенти и в която участваха всички европейски институции. Нека припомня на уважаемите членове на Европейския парламент как протича процесът. Процесът започва през януари, когато Европейската комисия предлага годишния си преглед на растежа. Възоснова на този преглед Съветът на министрите на економиката и финансите приема общи насоки. До месец април същата година правителствата на държавите членки изготвят своите национални програми за реформа, както и програмите за сближаване и растеж. Европейската комисия изготвя препоръки след консултации с държавите членки. След това получаваме становищата на държавите членки. Комисията взема отношение по тези становища. През юни се извършва най-активна дейност, тогава всички европейски институции, в това число и съветът, приемат окончателните насоки. Тези насоки се потвърждават от съвета на министрите на економиката и финансите. Тази година те бяха потвърдени на 12 юли. Времевият план е предвижда много кратки срокове. Вече сме предприемали опити за неговото усъвършенстване. Нека изтъкна, че към европейското полугодие трябва да се подходи на две нива. Едното ниво е техническо и оперативно. На това ниво се приемат документи и се одобряват процедури. Другото ниво се основава на политическия диалог в рамките на Европейския съюз, на политическия диалог между европейските институции и държавите членки. На това ниво се извършва и дейност, която оказва въздействие върху финансовите политики на държавите членки. Искаме да очертаем макроекономически приоритети, основани на публичните финанси. Що се отнася до първото ниво, техническо-оперативното, след първоначално изготвените препоръки към държавите членки, можем оценим процеса като силно технически. В рамките на цялата процедура се изисква активна работа по различни документи. Изготвят се над 600 документа. Повечето от тях трябва да бъдат преведени на официалните езици на Съюза, т.е. от организационна гледна точка процесът е изключително сложен. Предвидени са и много кратки срокове. Много кратки са сроковете през месец юни. Става дума за сроковете поставени за всички заинтересовани страни по отношение на изготвянето и приемането на документи. Няма много голям марш за маневри на този етап. Възниква въпросът как да се подобри процесът. Едно от предложенията, което се очертава все по-ясно и на основата на досегашния ни опит е цялата процедура да започва малко по-рано. Ще изискаме от Европейската комисия още през декември да изготви първоначалния си доклад. Така ще имаме още няколко седмици, през които да подготвим диалога. През април вече ще сме постигнали много по-голям напредък, що се отнася до очертаването на приоритетите в годишния доклад на комисията и вземането на отношение по становищата на държавите членки. Изготвянето на документи по националните програми за реформа и програмите за сближаване и стабилност. Там процесът също ще се ускори. Всички структури ще могат да работят по-ефективно при изготвянето на документите. Нека обърна внимание и на голямата решимост на държавите членки ефективно да приложат процедурите още тази година. Трябваше да се изготвят 600 документа, сроковете за представянето на становища бяха много кратки. Държавите членки се споразумяха за това да се отклонят от обичайната процедура. Споразумяха се за това да започнат обсъждането на документите, въпреки че все още не бяха изготвени преводите към всички официални езици. Това говори за решимостта на държавите членки, за готовността им да се ангажират в процеса. Те проявиха готовност да работят с документи само на английски и френски язик, за да могат да изпълнят всички препоръки в рамките на поставените срокове. Ще се спра върху второто ниво на процеса, а именно въздействието на европейското полугодие върху финансовата политика. Европейското полугодие е само един от редица инструменти, от редица нови инструменти, които се прилагат на ниво Европейски съюз за укрепването на економическото сътрудничество между държавите членки и по-доброто прилагане на европейските приоритети. Освен европейското полугодие разполагаме и с инструмента на многогодишната финансова рамка, както и с новите изисквания за прилагането на пакта за стабилност и растеж. Всички тези нови инструменти допринасят за повишаването на прозрачността и дават нов тласък на диалога между държавите членки. Повишено е нивото на прозрачност по отношение на реалното економическо положение в държавите членки. Оказва се и по-голям натиск върху държавите членки, така че разискванията да поемат в определена посока и всички да знаят на кой етап от развитието си се намира Съюзът и на къде върви. Какво се предвижда в пакета от 6 економически мерки за економическото управление? Първо, по-активно участие на националните парламенти в процеса на претворяването на економическите приоритети на Европейския съюз в национални економически политики. Това трансформиране на европейските политики се извършва на ниво национални бюджети. Националните парламенти на ранен етап бяха информирани за приоритетите в рамките на националните програми за реформа както и за отразяването на тези програми в бюджета. Държавите членки са запознати с препоръките на Европейския съвет и на Европейския съюз. Последната дума по националните бюджети имат националните парламенти. Националните парламенти разполагат с много добри инструменти за контрол върху претворяването на европейските економически приоритети в национални. Европейското полугодие задава по-ясно посоката за действията ни. Този инструмент задава една посока за всички държави членки. Крайната цел е повишаване на растежа или активизиране на мерките за повишаване на растежа, както и прилагане на мерки по програмата Европа до 2020 година. Не всички държави се намират в едно и също изходно положение, но се задава една обща посока. Провеждат се индивидуални разисквания с отделни държави членки, в които поставяме акцента върху конкретната економическа ситуация там, отправяме ясен сигнал към отделните държави по отношение на крайната цел, на посоката, но им предоставяме свобода да предприемат индивидуални мерки за постигането на целите. Повишено е нивото на координацията. По-целенасочено се използват и националните ресурси. Националните програми за реформа са част от цялостния процес. В тях се очертават целите, които си поставя държавата членка и чието постигане ще финансира с европейски средства. Като цяло в рамките на процеса ясно се очертават приоритетите на Европейския съюз. Европейският съюз изявява готовност за финансирането на тези приоритети. От държавите членки изискваме да подчинят разходната част на бюджетите си на изпълнението на общоевропейските приоритети. Към момента, поне според съвета, Европейското полугодие е един особено полезен инструмент. Все още не знаем какво отражение ще има той върху националните бюджети, тъй като с прерогативи по тях разполагат националните парламенти. Но Европейският съюз от, това, от своя страна разполага с инструменти и възможности, от които трябва да се възползва. До края на годината ще бъдат отправени много препоръки, ще бъдат поставени и въпроси за това какво още може да се усъвършенства. Не бе особено подходящ моментът на стартирането на европейското полугодие. Намираме се в тежка финансова и економическа криза, сериозни са проблемите в банковия сектор. Ситуацията е много динамична приоритетите, които очертахме през април и май, целите, които смятахме за достижими през пролета на тази година, може да се окажат недостатъчни, може дори да се окаже, че към момента е невъзможно да ги реализираме. В края на годината ще чуем някои критични бележки по европейското полугодие. Някои цели няма да бъдат постигнати. Но трябва да отчетем, че економическата криза, настоящото положение също си имат своята динамика. Европейското полугодие и пакетът от 6 законодателни мерки – за економическото управление са инструменти, целящи стабилизирането на економическата ситуация в Европейския съюз. Целта на тези инструменти не е окончателното справяне с кризата, Не можем да очакваме подобряването на економическата ситуация в Европейския съюз единствено защото разполагаме с инструмента на економическото полугодие. Но този инструмент ще подобри макроекономическото управление. Първата, първоначалната, извинете, оценка на съвета е положителна. Ще се опитаме да си извлечем изводи за евентуалното усъвършенстване на инструмента на европейското полугодие. Ще се опитаме да подобрим диалога с държавите членки по отношение на препоръките. А що се отнася до мястото на Европейския парламент в този процес, нека изтъкна, че процесът е прозрачен, всички документи по него се публикуват в интернет, всеки има достъп до тях и може да участва в процеса. Европейският парламент съгласно процедурата може да отправя покана към съвета за разисквания по процеса. Благодаря, господин Дали. От името на комисията. Господин председателю, почитаеми членове на парламента. Благодаря, че ми давате възможност да представя резултатите от първото полугодие и плановете за идната година. Първото европейско полугодие бе важна стъпка към укрепване на економическото управление. Това е част от усилията да се възстанови доверието, да има целенасоченост относно основите за постигане на растеж и заетост – и силна политика и нейното прилагане. Имахме определени очаквания относно основните постижения на това полугодие. На първо място искахме да гарантираме по-тясна интеграция на анализа на политиката по фиска и макроекономическата политика, но в същото време и формулирането на политиките на държавите членки. На второ място искахме да сме сигурни, че политическите насоки дадени на държавите членки ще се отразят отразят по-силно на прилагането и предварително по-ясно да бъдат определени насоките и конкретните препоръки. В същото време европейското полугодие трябваше да подсигури европейското измерение на политиките, ще бъде отчетено от самото начало, когато се формулират тези политики на отделните държави. Предвид тези очаквания, първото европейско полугодие може да бъде определено като успешно. Постигнахме значителен напредък по всички тези ключови насоки. Що се отнася до оценката на ефективността на предварителните политически насоки, а, като че ли е твърде рано да кажем какво е положението. Все пак националните е, финансови години още не са приключили. Бюджетите, структурните реформи на държавите вече са предопределени. Ние сме ги подложили на оценка за да може този парламент и ние очакваме този парламент да бъде съпричастен. След това ще трябва да проследим, да проучим какъв е бил ефекта от възприятите мерки. Ясно осъзнават повечето заинтересовани страни, че насоките за политиката стават все по-интегрирани в различните области на политиката и все по-ясно се отчитат и приоритетите те са прецизирани и по отношение на изпълнението. Съвместното представяне на националните планове за реформа дават възможност на държавите членки да търсят решение на различните предизвикателства на политиката. Е, отправените препоръки се основават на економическите насоки, онези свързани с заетостта, също така стабилността пакта за стабилност. Проучването определи какви са хоризонталните приоритети на държавите членки и гарантира националните програми да отчитат европейското измерение от самото начало. Когато говоря за успеха на европейското полугодие и важните стъпки в бъдещето, можем да кажем, че има възможности за усъвършенстване. През 2012 година определено най-важният аспект ще бъде по-целенасоченото усилие за постигане на растеж, както председателят Барозо отбеляза на 12 октомври. Растежа и прилагането на основни реформи на единния пазар, както и новаторските а, финансови инструменти, като проектните облигации, ще бъдат решение за излизане от кризата за Европа. Предприемат се стъпки в европейско равнище по отношение на растежи и заетостта, като ключов елемент. Комисията освен това взе решение да пристъпи към проучване на на заетостта и растежа през 2011 година. Нашите общества могат да постигнат е, успех в реформата само ако тази реформа има легитимност, спазват се демократичните процеси и се прилагат от онези, които са на изборна длъжност, а също така чрез е, откликване на интересите на обществото. И този парламент, и националните парламенти ще трябва да изиграят своята важна роля в това европейско полугодие. Тясната връзка между европейските политическите и националните измерения може да бъде утвърдена само ако всички тези цели бъдат разпознати от гражданите. Смятам, че междупарламентарната среща през пролета, планирана през 2011 година, ще се превърне във важна институционална мярка за съпричастно на националните парламенти в тези усилия. Новото економическо управление, така както е заложено в правните актове, предполага, че националните парламенти също трябва да са, са причастни към разработването на националните планове за реформа и растеж. И сега преминаваме към политическите групи. Господин Гози, СНП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на съвета. Благодаря на господин комисаря. Вие казвате, че полугодието е успех. Това може само да ме радва, особено в условията на една драматична криза, в която се намира Европа. Ще се обърна към представителя на съвета. Вие говорихте 16 минути и ни обяснихте е, механиката, техниката. А когато Парламентът желаеше да бъде информиран. Получавахме по интернет документите, които бяха предназначени за широката общественост. Наистина е шокиращо това, че единственият отговор на въпроса на парламента във връзка с полугодието е прегледайте вестниците. Въпросът е какво се прави в Европа. И всеки път, е, когато задавахме този въпрос, ни се отговаряше, ние имаме европейски семестър, европейско полугодие. Методът, който е, месеци наред бе използван, очевидно няма да изведе Европа от кризата. Благодаря на господин е, Гозес, казва председателят. Госпожа Подимата и следващият оратор. С голямо мнозинство Европейският парламент подкрепи прилагането на европейското полугодие. Смятахме, че това е един полезен инструмент, чрез който ще се оказва съдействие за изменение на националните бюджети, насочено към постигането на растеж на економиката. Но за да се направят необходимите структурни промени, своевременно, трябва да се запознаем с изводите от първия етап на прилагането на инструмента. Имаше общ преглед на този първи етап на прилагането с оглед на изпълнението на целите по стратегията Европа 2020. Колегата вече посочи, че се сблъскваме с основни проблеми във връзка с кризата. Тези основни проблеми се състоят в забавене при прилагането на инструмента и в липсата на съгласуваност между отделните партньори. В рамките на европейското полугодие се нуждаем от едно обединяващо предложение за постигането на устойчивост и растеж. Европейският парламент трябва да участва във всички етапи от процеса. Благодаря, госпожа Голар. Благодаря. Бих искала да се присъединя към казаното от господин Гозес. Имам чувството, че тук трябва да кажа на представителите на съвета на коя планета живеете вие. Господин комисар, вие като че ли сте малко по-наясно с демократичната легитимност на вземането на решения, обаче разговаряте ли всъщност с хората, които са в центъра на тази буря, в страните в еврозоната? разговаряте ли за това как ни възприема останалата част от света? Малко критика не би била излишна. Има полезни инициативи, които са влезли в действие, но не са достатъчни. И а, това е обида да се обръщате така към парламента и да казвате, че се, може да се участва в вземането на решения чрез интернет обиждате демокрацията. Ние не желаем парченца информация, не искаме да сме съпричастни, да участваме в финансовата политика и в определенето на политиката в тези области, които ще повлияят на 27-те държави членки и на еврозоната, за да може всичко да заработи по-добре, както бе в е, миналото. Така че трябва да излизаме извън границите на националните парламенти, трябва да мобилизираме всички и да отидем малко отвъд е, обмена на информация. Трябва трансграничен дебат за гражданите. Европейския парламент може да го направи. Благодаря, госпожо Голяр. Господин Стрейчик има думата една минута. Дами и панове, пани председající, так я съм стейня, ако мои колегове. Добър ден, госпожи и господа, госпожо председател. Както всички колеги говорили до сега, и присъстващи в залата. И слушах с голямо внимание представителя на съвета. Мога да кажа, че съм доволен. Защото съветът действа в реалното економическо пространство. Освен Европейския парламент, съществуват и националните парламенти и Дискусиите в националните парламенти в никакъв случай не са е, лесни и не са еднопосочна улица. Съветът на практика каза съвсем ясно, че условията за е, националните економики са различни и затова от днес за утре не може да се действа и да се направи нещо много бързо. Освен това, Съветът подчерта сложността на задачата. Става дума за 600 документа, които трябва да бъдат приложени, които трябва да бъдат преведени на съответните официални езици. Да, наистина, необходима ни е една много ясна дефиниция на целите, но инак аз съм доволен от работата на съвета. Следващият оратор е господин Айкхорт. Госпожо председател, когато чуваме и съвета и комисията, всичко звучи добре. Но нека да погледнем препоръките. Препоръките към държавите членки. Изискват се колкото е възможно по-големи економии. Това са всъщност основните акценти в препоръките на комисията – там се казва, следващия път вече ще прегледаме и е, пазара на труда и ще видим какво става с заедостта. По отношение на е, стратегията Европа 2020 и Европейското полугодие не бива да забравяме, че има пет индикатора на заетост, научни изследвания, борба с бедността и така нататък все изключително важни теми, които в никакъв случай не биват да бъдат изпускани от очи днес всъщност се опитваме да разберем как са включени тези индикатори в работата на комисията. Комисията е, е разпространила някои препоръки, да кажем, за енергийни економии, които обаче не са непременно в съответствие с петте индикатора, за които говоря. Така че е, петте индикатора във връзка с е, задачите на държавите не са добре разработени по отношение на научните изследвания има съвсем ясни критерии, съвсем точни параметри. 3% е, които очевидно комисията не смята за особено важно. Тогава комисията би трябвало да го каже съвсем ясно и категорично, защото това на практика ще означава, че Европа 2020 за комисията не е важна стратегия. Много ви моля, говорете ясно и отговаряйте точно, защото при всички положения вие трябва да имате предвид и Европейския парламент, трябва да имате предвид естествено и националните особености, но най-вече и изискванията на държавите. Господин Хунтис за две минути е следващият оратор. Отговорите на представителя на съвета и комисията на въпросите поставени от колегите доказаха, че продължаваме да сме изправени пред проблем. Явно европейското полугодие е един силно политически инструмент, един антидемократичен инструмент, чрез който се оказва политически натиск върху държавите членки от страна на комисията. Независимо от това, кое правителство е на власт в съответната държава, за държавите членки ще е трудно да провеждат свои политики. Те са принудени да прилагат неолибералните политики, очертавани от Европейския съюз. Ако, например, в Гърция гражданин получава обещетения за безработица, Същото въжи и за граждани на Ирландия и Португалия, то господин Барозо и господин Рен ще определят размера на тези обещетения. Това е заплаха за демокрацията. Инструментът на европейското полугодие подкопава принципите, на които се основават учредителните договори, както и принципите на националните правителства. Няма възможности за участие на Европейския парламент. Изслушахме изявленията на правителствените ръководители на държавите членки, както и на гръцкото правителство за справенето с кризата. Трябва да вземем предвид тези становища, иначе няма да можем да решим проблема с кризата. Европейските работници са отчаяни от настоящото положение. Благодаря на господин Хунтис, господин пак с нея е в залата, госпожа Вертман за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Европейският семестър е политически инструмент за укрепване на стратегията Европа 2020. Държавите членки представят своите политически планове в рамките на европейския семестър. По този начин се помага на държавите членки, но комисията очевидно не е изчерпала целият потенциал на единния пазар, който е економическият гръбнак на Европейският съюз до 2012 година ние би трябвало да приложим много критерии, свързани с единния пазар, а очевидно няма да успеем. Би трябвало да увеличим конкурентноспособността, като отдаваме особено значение на потребностите на малките и средните предприятия, на устойчивия растеж и на заетостта. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Вертман. Господин Балци, има думата. Госпожо председател, държавните и правителствените ръководители се опитват да изпреварят събитията. В неделя те говориха за европейския семестър, говориха за нещо, което е съвсем в духа на техните желания и за нещо, което очевидно вече е приключило в миналото, но резултатите са доста отрезвяващи. Европейският парламент смята, че в е, е, никакъв случай нямаме основание за висока степен на задоволство, по същия начин както е, не бяхме доволни и от случилото се с е, пакта за стабилност и растеж. Съветът би трябвало да бъде много по-активен, би трябвало да координира своите виждания с националните парламенти и с Европейския парламент. Да, ние в никакъв случай не бива да се отказваме от пакта за растеж и стабилност. Ние трябва да запазим парламентарния диалог, да запазим открития дискурс и да е, следим за правилното изпълнение в държавите членки, е, което е основна задача на комисията. Затова аз предлагам да се изчерпа целият потенциал, за да се подобри резултатът и за да станат нещата много по-ефективни, отколкото до сега. Благодаря на господин Балц. Давам думата на господин Гуалтери. Може би е малко раничко да стигаме до крайни заключения, но така или иначе е трудно да избегнем оставането впечатление – а именно, че има недостатъчна демократична легитимност и лоша съгласуваност в това европейско полугодие. Ако легитимността липсва, това е по-скоро бюрократично упражнение, отколкото съгласуваност прегледа на прерогативите на парламента и компетенциите трябва да отчитаме това, което е предвидено по договора. В противен случай ще навредим повече. Има голям инструментариум, който е предвиден по договора за по-голяма роля на парламента, но съществува и проблема със съдържанието. Ако прочетем препоръките на съвета, ще видим различни цели, ограничаване на дефицита, но това не са основни предпоставки за решаване на кризата, но не са достатъчни. И всъщност може да се стигне до пълен а, крах. Би трябвало да има един същински политически дебат по тези въпроси и консултации с а, съвета. Господин Хаглунд има думата. Благодаря, госпожо председател. Когато разговаряме с гражданите, те винаги ни питат защо непрекъснато говорите за структурите в Европа, вместо да решавате кризата. Казва се, че кризата би могла да се разреши с е, инструментариума, с който разполагаме. Е Преди няколко месеца приехме пакета за 6 законодателни мерки в областта на економическото управление. И сега питаме как бихме могли правилно и ефективно да използваме този инструментариум. Какво сме сбъркали и какво не се спазва на практика, може би. Парламентът именно за това съществува, за да може да проверява извършеното от изпълнителната власт. Комисията разпространява своите препоръки но би трябвало да ни информира съвсем точно и периодично за резултатите. Много важно е да разберем какво е направено за растежа. Само с економии няма да излезем от кризата. Естествено, че економиите са необходими, това е безспорно. Но би трябвало да помислим и за е, всички инструменти и да ги е, използваме, защото разполагаме с различни средства за излизане от е, кризата. Госпожа Форд, една минута. Госпожи председател, избиратели, които аз представлявам, са притеснени от това, което се случва в европейското полугодие и наистина се притесняват от това, което се случва в еврозоната и в Европа. Според тях Гърция не може да си погаси задълженията и кризата се влушава. Обединеното кралство има много хора, които вече а, не желаят повече да търпят поведението на банките. Никак не е лесно, болезнено е, но трябва да намерим решение и то сега. Що се отнася до моя принос за полугодието, аз наистина се надявам, че държавите членки ще изпълнят очакванията свързани с директивата за бюджета, защото гражданите трябва да знаят за какво се освояват техните средства и какви прогнози подготвят правителствата. Затова за следващото полугодие първите стъпки, които ще трябва да бъдат предприяти е да се откликне на очакванията на гражданите. Благодаря, госпожо Форд. Господин Мелцер, една минута. Благодаря чрез изместването на мерките на общо европейско ниво, според мен се неутрализира дисциплиниращото въздействие на пазарите. Вместо да дадем на Гърция шанс да се възстанови, продължаваме да настояваме тя да продължи да членува в еврозоната. С този нов инструмент Европейският съюз твърди, че ще се погрижи за повече прозрачност, но наблюдението върху националните програми за реформа, върху националните бюджети, според мен ще доведе само до една бюрократична структура ясно ни стана и в миналото, в рамките на ОСП, докъде води планирането в областта на економиката на ниво Европейски съюз. Явно Брюксел не желая да проумее, че економическият и валутният съюз, като се имат предвид разликите в економическото положение на отделните държави, е осъден на крах. Трябва да преминем към структура на автономни държави, всяка от които прилага своя економическа политика. Благодаря. Благодаря на господин Мьоцер, госпожа Тайсен за минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, всички пленарни сесии, е, всички е, заседания, решения и препоръки е, опират до прилагането. Ако процесът протича добре, тогава могат да се постигнат чудеса може да се говори вече за истинска економическа интеграция в е, Европейския съюз. Но нещата очевидно не вървят добре. Европейския съюз е, не може с необходимата ударна сила и бързина да реагира на събитията в реалната економика. И тук е, би трябвало да поставим въпроса за демократичната легитимност на някои препоръки и решения на комисията. Трябва да мислим и за субсидиарността. Структурен, политически ли е проблемът? Трябва да си отговорим на този въпрос и трябва да премахнем бариерите, пречките за изпълнение на мерките в държавите членки. Господин представител на съвета, не смятате ли, че държавите членки и на този етап трябва да се ангажират в по-голяма степен? Не смятате ли, че и националните парламенти би трябвало да се ангажират с изпълнението на европейските препоръки? И още нещо. Аз се присъединявам към колегите, които поискаха една по-активна роля на Европейския парламент, защото това именно ще ни осигури демократичната легитимност. Господин Куташ, казва председателката и следващият оратор. Съгласуването на економическата политика на, в Европа е една важна стъпка по прилагането на солидното економическо управление финансовата политика трябва да е обща основа за предприемане на мерки. Чрез националните програми за реформа и участие на гражданското общество трябва да дадем тласък на растежа и да гарантираме високо равнище на образованието за всички граждани в Европа. Необходимо е да бъдат създадени работни места. Препоръките е, трябва да са достатъчно амбициозни, за да бъдат постигнат целите, залегнали в стратегията 2020 година. Този първи опит по европейското погодие следва да бъде анализиран от е, комисията, що се отнася до постиженията на отделните държави членки. Трябва да предвидим нови стъпки за бъдещето и, както казаха другите колеги, усъвършенстването на полугодието не може да бъде постигнато, ако Европейския парламент не участва в него в съответствие с предвиденето по договора. Благодаря. Благодаря на господин Куташ. Господин Шмит, една минута. Fru и грунден е är ами jag Госпожо председател, по принцип съм доста положително настроен по отношение на европейското полугодие за засилване на економическата координация и укрепването на бюджетната дисциплина. На срещата на върха в неделя бе предложено да се засилят им възможностите за действие, с които разполага еврогрупата. Трябва да се предвидят еднакви условия за присъединяване към еврогрупата за всички държави. Ако се прави разлика между отделните държави, това няма да ни доведе до никъде. Не бива да правим разлика между държавите от еврозоната и държавите извън нея. В такива трудни времена е важно Европейският съюз да прояви единство. Що се отнася до европейското полугодие, нека заявя, че економиките на всички 27 държави членки са тясно взаимосвързани. Всички зависим един от друг. Господин Бронс. На главите на обикновените хора се струпаха големи катастрофи. И това е свързано с компетентността на европейските институции, за да постигнат финансово и политическо единство стига се до крайно поведение. Економическата политика не трябва да е свързана с симетрия, с конкретните потребности на отделните държави членки. Огромните бюджети трябва да бъдат избягване при равни други условия, но може да се наложи да бъдат предприяти някакви стъпки. Може да се наложи а, да се печатат допълнително а, пари. Може да се аргументираме с факта, че тези механизми всъщност предвиждат ненужна дисциплина а, и държавите да бъдат наказани за лошото си поведение. Въпросът, който трябва да си зададем е кога ще реши комисията че бюджетите на всяка отделна държава трябва да бъдат взети предвид. Благодаря господин Бронс. Господин Фейо, една минута. Госпожо председател, европейските институции с право казаха, че трябва да се създаде европейско полугодие. Важно във всеки случай е то да се координира. Това е един изключително важен елемент от економическата политика, именно координацията. Има елементи в практиката, които не ни харесват. Когато говорим за значението на европейското полугодие, това означава, че трябва да координираме. Да координираме включително и действията на европейските институции. А това на първо място означава, че Европейският парламент трябва да бъде информиран. Гражданите избират депутатите, за да могат да бъдат информирани и за да могат тези депутати да представляват техните интереси. И още нещо във връзка с европейското е, полугодие. Дали европейските институции са действали достатъчно бързо до този момент? Не. Със сигурност не. А същевременно в условията на криза ние сме задължени да действаме бързо, експедитивно и ефективно. Населението се тревожи, и аз мисля, че наистина има основание за тревога, защото една голяма част от задачите и изпълнението на тези мерки се бави. Ние взимаме решения, за да може именно ефективно да се работи и то под контрола на Европейския парламент в интерес на гражданите. Господин Людвингсън, казва председателят, е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на влиянието на Европейския парламент е, в рамките на Европейския семестър. Това влияние трябва да се засили и на национално равнище, включително, когато говорим за националните парламенти и на европейско равнище. В никакъв случай не бива да се е, ограничаваме само до пазарлъка между националните правителства. Това не носи голяма изгода за гражданите. Трябва да мислим за економическата перспектива, за социалната перспектива, която до този момент всъщност не намира голямо отражение в работата по европейското полугодие. Има социални различия, е, има недостиг на работни места. Има очевидно много слабости в е, системата за социална закрила. А именно това би трябвало да изиграе особено важна роля в момента в рамките на европейската економика. Изключително важно е да осъзнаем, че се намираме в економическа криза, но същевременно и в социална криза, което означава, че и социалните партньори и социално ангажираните граждански инициативи и неправителствени организации би трябвало да участват активно в европейското полугодие. Без тяхното активно участие няма да постигнем устойчив растеж. Благодаря, госпожо председател. Как можем да предотвратим лошото управление на дефицита? Отговорът на този въпрос е прост. Дава ни го вътрешният пазар. Вътрешният пазар ни освободи от иллюзията за лихвените проценти, при които се даваха кредити на държавите членки. Тези лихвени проценти бяха коригирани. Вторият аспект е новата нормативна рамка за економическото управление. В тази нова нормативна база Европейското полугодие е основен инструмент, за съгласуването на економическите политики на държавите членки. На нас се пада отговорността да допринесем за изключително ефективното функциониране на този инструмент. Искам да наблегна и на отговорността на съвета. Той е длъжен публично да изложи своите аргументи и основания за това, че е отхвърлил някои от препоръките на Европейската комисия. Благодаря, госпожа Гал Пелч. Благодаря, госпожо председател. Виждаме, че нещата все още не вървят е, добре. Всяка държава член е призвана да изпълни своите задължения. Но къде се крият проблемите? проблемите не са точно в изпълнението, според мен. Прочетох много информационни материали в тази, в тази връзка и съм убедена, че не можем да подведем всичко под един общ знаменател. Търси се най-добрият метод, но същевременно не можем да доведем нещата до край и понякога те се провалят в рамките на изпълнението трябва да се създаде прозрачност, за да можем да се ориентираме добре и за да се справим с бюджетните проблеми. Затова се обръщам с призив към комисията. Нека комисията представи предложение, в което да са включени най-добрите практики за излизане от кризата. Европейското полугодие означава естествено економическа координация, това е важна стъпка за спазване на нашите принципи, на основните критерии и мисля, че Европейският парламент задължително в бъдеще би трябвало да изиграе една много по-съществена роля. Благодаря на госпожа Галпелш, казва председателката. Преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Госпожа Слоницка, една минута. Благодаря, госпожо председател. Доста месеци наред ние обсъждаме економическото бъдеще на Европейския съюз. Предлагат се различни инструменти от комисията, които се прилагат, но те не са достатъчни. Сега тече дебат е, във връзка с европейското полугодие и аз бих искала да изразя своята загриженост за чутото тук. Някои казват, че Европейският парламент някой участва в този дебат, други не. Има представители на парламента извън еврозоната, които допринасят не за решенията, а за разединението. Повечето от тези държави членки, доколкото разбираме, в бъдеще ще възприемат еврото и тя ги интересува економически инструментариум на Европейския съюз да бъде подобрен. Необходимо е да има последователност, сближаване. Това е реалността за всички. Ние всички сме налегнати от тази криза и единната валута е нещо много важно за нас. Госпожа Яконсари, една минута. Tämä е, ohjausjakso on erittäin tärkeä työkalu siinä Според мен европейското полугодие е важен инструмент. С този инструмент предприемаме опит за укрепването на економиките в Европейския съюз и за изготвянето на прогнози. Но един от недостатъците на инструмента е, че няма възможност за участие на Европейския парламент. Казахте ни, че трябва да се консултираме с интернет. Европейската комисия заяви, че се поставят много кратки срокове, че от това възникват организационни проблеми но мисля, че като цяло инструментът трябва да ни зададе правилната посока. Не е важно с каква скорост ще се движим. Ако в началото на януари всяка година се заложи общата посока и след това изведнъж настъпят неочаквани събития в економическо отношение, то как можем да реагираме? Трябва да предприемаме корекции в крачка. Председателката благодаря. Моля, вмествайте се наистина в рамките на една минута. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Говорейки за резултатите от европейското полугодие, ние естествено отчитаме, че не сме доволни, тъй като виждаме от една страна, че се засягат демократични правомощия на парламента. А от друга страна резултатите са незадоволителни. Очевидно, акцентът е поставен върху економиката, върху бизнеса, но Именно в Португалия ние виждаме, че нещата не върват добре, че нещата не се координират добре. И в момента сме задължени да предприемаме много брутални съкръщения, за да постигнем економии. Работи се много повече е, и хората не получават е, обещетение за свръхчасовете, които изработват всяка седмица. Навсякъде е, се ограничават правата на трудещите се. Това наистина е скандално. Господин Шваб има думата. Госпожо председател, уважаеми представители на комисията и съвета. Как ще подходим по същество към стратегията Европа 2020? Мисля, че това е тема на друго разискване. Днес говорим единствено за техническия, организационния аспект – с право един от колегите заяви, че инструментът на европейското полугодие не е инструмент за окончателно справяне с кризата. Това е инструмент за стабилизиране, подобряване на ситуацията. Смятате ли, че макроекономическият диалог към момента се прилага на ниво държави членки? Аз се съмнявам в това. Правителствата изготвят програми единствено за да бъдат избрани отново. Не можем да и се сърдим за, за това но към момента не се провежда макроекономически диалог за економическото управление, поне според мен. Вторият ми въпрос е свързан с увеличаването на размера на европейския бюджет. Смятате ли, че трябва да бъде увеличен размерът, за да се преодолеят и макроекономическите неравновесия? И какво е мнението ви за по-голямата степен на регулиране? Следващият оратор. Господин Табалди, днешният дебат е изключително важен. Държавите членки страдат. Те боледуват. Това е факт. Съгласен съм с колегата Гао, че европейското полугодие на практика е економически инструмент, е, но и политически инструмент, който би трябвало да покаже на държавите членки, че те имат е, важна роля, е, че те носят отговорност и ще бъдат подложени на контрол. Държавите членки трябва да се наблюдават, трябва да се контролират и съм съгласен с всичко това, което бе казано в началото. Все още не са на лице необходимите гаранции за това, че европейското полугодие ще даде отговор на всички наши въпроси и ще ни помогне да се справим с проблемите. Европейската комисия би трябвало да информира периодично и пълно Европейския парламент. Господин Матиас е следващия оратор. Госпожа Матиес, има думата. Благодаря, госпожо председател. Чухме изказвания от съвета, които гласят, че по технически причини трябва да жертваме демокрацията в контекста на европейското полугодие. Тук под въпрос е нещо политическо. Можем ли наистина да постигнем политическа инициатива, лишена от демокрация. Националните парламенти, Европейският парламент трябва да си кажат думата по бюджета. Ако ставаше дума само за технически аспекти, както бе казано тук, това щеше да е просто една техническа промелива. Но вижте, Франция, Италия, Унгария, те всички чакат в списъка а, на по-различно отношение. Такава е реалността. Германия може да каже какво мисли за Португалия, но Португалия не може да каже какво мисли за Германия. Много ви моля, обърнете внимание на този въпрос, защото легитимността на демокрацията не е нещо, което ще решим, като казваме на хората да влязат в интернет. Въпросът е решаващ. Благодаря, госпожо Матиас. Мисля, че тук трябва да приключим с спонтанните запитания запитвания от залата. И сега ще дам думата на комисаря Дали. Господин Дали, имате думата, за да отговорите на множеството коментари. Бих желал да благодаря на всички за участието им в този дебат най-голямата промяна въведена в това европейско полугодие е това, че съгласуваността на фиска и економическата политика на европейско равнище става предварително, преди да бъдат взети окончателно решения в национален мащаб. В началото на тази година националните политики и бюджети бяха преценени едва след вземането на решенията в национален мащаб. Сега нещата са променени. Това бе споменато от много депутати тук то а, предполага по-голяма отговорност на европейските институции по отношение на демокрацията. Това означава съпричастност, по-голяма съпричастност на европейските институции при националните дебати. Трябва да намерим начин да постигнем това. Комисията за сега отбягва да поставя под въпрос националните а, дебати. И новия пакет от мерки ще гарантира работни места, стабилност в Европа, ще ни помогне да избегнем макроекономически несъответствия и финансови а, тежнения. Но вие сте прави, че европейското полугодие не е средство за справене с кризата. Резултати ще бъдат постигнати, но по линия на стабилността и то в бъдеще. Следователно, преди две седмици ние внесохме пътната карта за стабилност и растеж и там се съдържат елементите и ще бъдат представени елементите на съседанието на съвета. Ще бъдат предвидени мерки за Гърция, съгласуваност на банковия сектор и оптимизация на финансовите мерки ще се договорят мерки за укрепване на економиката и растеж. Европейското полугодие всъщност е начин да постигнем напредък по, този последен елемент, а именно изграждането на един същински економически съюз. И в заключение позволете да ви уверя, че въвеждането на европейското полугодие е изключително важна стъпка в бъдеще вече бе направен принос към постигане на по-голяма ефективност и легитимност. В бъдеще Европейския парламент и националния парламенти ще играят решаваща роля за гарантиране на демократичната съпричастност и пълна съгласуваност на действията. Ние ви призоваваме това да го направим заедно на практика. Благодаря господин Дали. Господин Доминик, от името на съвета имате думата. E, благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря и на всички уважаеми членове на Европейския парламент, които изказаха мнението си за европейското полугодие повечето от изказванията бе посочено, че трябва да се отговори на въпроса за демократичната легитимност на процеса, на въпроса за това кой следва да участва в него и да взема решенията. Нерядко съм участвал в разисквания по този въпрос в полския парламент. Становището на полските депутати е подобно но има и някои разлики. Националните парламенти винаги твърдят, че трябва да имат последната дума по промените в съответните държави и по вземането на крайните решения. Това цели и инструментът на европейското полугодие по отношение на Европейския парламент. За първ път Европейският парламент имаше възможност да участва във всички етапи на процеса, да се запознае с положението в отделните държави членки и да работи по изготвянето на приоритетите на Европейския съюз. Основавайки се на автономната си позиция, националните парламенти могат да вземат решение за това до каква степен да приложат отправените препоръки, тъй като именно националните парламенти окончателно приемат бюджетите на страните членки като част от економическата политика. Не съм съгласен с това, че процесът по прилагане на инструмента не е демократичен, тъй като той дава възможност за участието на националните парламенти. Трудно е да кажем дали европейското полугодие е голям или не толкова голям успех, тъй като процесът все още не е приключил. Не знаем какво ще предприемат националните парламенти, за да отразят препоръките по отношение на макроекономическата политика в националните бюджети. Европейското полугодие е инструмент създаден с цел ангажиране на националните парламенти. С този инструмент искаме да обърнем внимание на националните парламенти и на други национални органи на определени заплахи, пред които са изправени техните страни. Инструментът цели премахването на макроекономическите несъответствия между държавите членки. Както заяви представителят на комисията, механизмът на контрол се прилага на второ ниво след приемането на всички необходими документи. Съветът и комисията могат на този етап да заявят спрямо националните парламенти, че те не са поели в правилната посока Крайното решение обаче се взема от най-демократичните институции в целия процес. Това са националните парламенти. Именно те знаят кои мерки следва да бъдат предприяти. Цялата тази структура според мен е подходяща. Много е трудно да се твърди, че тя не е достатъчно демократично легитимирана. Ще видим как ще бъде приложена на практика. Председателката благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Ривелини. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението